Colleagues, ladies and gentlemen, Колеги, дами и господа, ще започнем нашата работа. Имаме много натоварена програма и много точки за гласуване. Много ви моля. Трябва искам да започнем веднага гласуването. Започваме с точка 23 по искане на докладчика. Става дума за проекто становище за сътрудничество с развиващите се страни за насърчаване на доброто управление в фискалната политика докладчик е Мариел да Сърнес. Много ви моля, не дайте да вдигате шум, подгответе картите си, започваме гласуването. Но не мога да започна. Не можем да започнем, докато всички не са заели местата си. Thank you.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 Изменение номер 2 за Не е ли така? Amendment number 2. Изменение 2. Изменение 2. За, против, въздържали се, отхвърля се. Трето изменение. За, против, въздържали се. Нека да проверим. Става дума за трето изменение. Гласуването започна. Не мога Свършено вече. Сега проверяваме гласуването по изменение номер 3. Ah, maybe it was wrong. The vote is open. Така, откривам гласуването. Край на гласуване. Значи ставаше дума за трето изменение. Правихме проверка на гласуването по точка номер 3.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 Приема се чет... четвърто изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се. Да провериме четвърто изменение. Откривам гласуването. Много ви моля. Запазете тишина, инак просто няма да ме чуете. Край на гласуването. Отхвърля се. Пет, пето, пето изменение. Разделно гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част за. Против въздържали се, трябва да проверим. Започнете гласуването. Край на гласуването. Приема се седмо изменение за против въздържали се. Приема се. Да проверим едно изменение. Amendment number 7, vote is open. Почнете гласуването по седмо изменение. Край на гласуването. Приема се. Осмо изменение. За против, Задържали се, отхвърля се. Девето изменение. Не, всъщност отпада. Десето за против. Въздържали се, приема се. Компромис едно за против въздържали се, приема се. Единайсто, Не, оттеглено е. 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. 13. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 13 то проверяваме. Почнете гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Чет, изменение за още веднъж. Приема се. 15 Приема се. 16 за против, въздържали се, приема се. 16 16 започнете гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Седемнайсто за, против, въздържали се. Дигнете ръка, но нека, нека, нека да проверим за 17-то. Почнете гласуването. Много ви моля, гласувайте край на гласуването. Отхвърлят се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се, 19 за, против, въздържали се, приема се, 20 устно изменение, Метин Казак Някой има ли възражение срещу включването на новото изменение? Само две, две думи към параграф 5а. Ние приканваме Така, Medium 2 е допълнението към а, изменение номер 5А. Значи Medium 2. Всичко друго, прочетено от а, вносителя, беше тук. Само Medium 2. За. Кой е това изменение? Против. Приема се. 21. Против. Въздържали се. Приема се. 21 проверяваме отново. Край на гласуването. Отхвърля се. 22. За, против, въздържали се, отхвърля се. 23 беше оттеглено. Така ли? 23 е? ли? Е? Господин Казак. 24 беше оттеглено. 23 в момента подпада. Втори, втори компромис. Устно изменение. Метин Казак, има ли някакво възражение? Не. Щом не се отварят устата, значи няма. Значи в такъв случай благодаря. Бих искал да предложа едно допълнително устно изменение и приканва за по-нататъчно преглед, по-нататъчен преглед относно напредъка на страните и така нататък. И модела за данъчно облагане на ОИСър. Всички разполагате с това и допълнително приканва към месечен преглед на напредъка на страните, прилагайки данъчната реформа и реформата за данъчна събираемост съгласно конвенцията на ОИСАР за таксуване, облагане на капитала. Арлем Дезир, господин председател, аз не възразявам срещу устното изменение, но ми се казва, че трябва да провериме колко души гласуват. Поне като цяло. Значи това, това изменение заменя предишното, не можем не можем да го разделиме. Не, питат ви, да, казват, молят ви да проверите колко души гласуват. Дезир is requesting uh, to... Арлем Дезир uh, иска да види дали броя на гласуващите от страна на НП е определения вод. Много ви моля, айде сега едно виртуално гласуване. Нека да провериме. Много ви моля всички да гласувате. Няма значение, просто гласуваме. Anyway, if should there be Anyway, yeah, there's one extra EPP now. There is one extra. Има един член на НП в повече. Uh, well, the check was not made before. I cannot go backwards, so please. Uh, повдигнете въпроса, ако искате, но чак сега видя, констатирахме това. Така че много ви моля, дами и господа от ЕНП, нека не, не изглеждат, нека не сте повече, отколкото е необходимо да бъдете. Кой ще се въздържи от гласуване? Благодаря, Арлем. Нека гласуваме устното изменение. Да, кой иска думата? процедурен въпрос ли? Извинете, господин председател, но в, а, гласувахме много неща и а, понякога а, гласуването беше на, с разлика един глас, така че има ли проблем с броя на гласуващите? До тук няма проблеми. Просто проверихме. Ако Ако тъй като нямаше възражение по гласуването, не можем да се върнем и да прегласуваме. Това е окончателно гласуване. Така че нека сега да минем към устното изменение на Метин Казак по компромисно изменение номер 2 за против въздържали се, приема са. Четиридесет и 46 са из оттегляне. Е, второ, е, компромисно изменение трябва да се гласува, господин. Не мога да разбера за какво говорите. Ама ние го гласувахме не е, трябваше да го гласуваме отделно след 23. Не, устното изменение замества. Да, разбирам, но въпреки всичко, просто ти, ви казвам. След 23-то трябва да гласуваме компромисно изменение 2. Не, казва председателя. Аз казах, че устното изменение замества компромисно изменение номер 2. Така че ние гласувахме на практика компромисно изменение номер 2 по начина по който го измени Метин Казак. Извинявайте, господин председател, но ние се бехме разбрали по друг начин защото инак просто щехме да се е, възпротивиме на внасенето на устното изменение. Но аз съвсем ясно, казва председателя, обясних, е, моля ви, внимавайте какво говоря. Аз съм е, пазителя на закона и на правилата, така че аз казах, че гласуваме компромисно изменение номер 2 е, по начин, по който е било изменено с е, устното изменение. Final vote on draft opinion as amended. Those in favor? Against? No, no, no, no. We have to take, take the electronically. Uh, this must be uh, uh, um, трябва да проверим по електронен път. Започнете гласуването. Гласуването приключи. Приема се с 22 гласа за, 4 против и, и нито един въздържали се. Сега се връщаме към 16 точка, нормалното такава, нормалния ред. Нека да видим списъка на гласуващите. Проекто препоръка за, на решение на съвета за временни партньорски споразумения между Европейския съюз и държавите от Тихи океан. От друга страна докладчик Дейвид Мартин. Трябва да гласуваме първо резолюцията. So, we vote the draft motion for... Гласуваме проекто резолюция. Докладчик Дейвид Мартин. 16-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема са. 17-то. Отпада. 18-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. 19 за против въздържали се опад. 21 за против 21. Значи се връщаме на 20 За, против, въздържали се, приема се 21 против, въздържали се. Отхвърля се 22 за. Про 22 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, ще проверим 22. 24-то. 24 казва председателя. Не, всъщност трябва да проверим 22-то. 22 то изменение. Започнете гласуването. Клауз. Край на гласуването. Отхвърля се. 23-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 24-то, против, въздържали се, приема се. 25-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 26-то. Разделно гласуване, първа част. За. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверяваме за. Много ви моля, НП, не се опитвайте да подправите гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 27. Първа част за. Против. Така, още веднъж. Много ви моля, НП, решете кой. Първа част. 27 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 27. Извинете. Започнете гласуването. Край на гласуването. Приема се. Еми, просто не си дигате ръцете както трябва и затова не мога да видя какъв е резултата. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. 300 за, против, въздържали се, отхвърля се. Отхвърля се. 32 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 32. Добре, гласувайте. The vote is open, vote is closed. 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 34 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, отпада. Прав сте, казва председателя. 36-то също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 Извинете. Трябва да се върнем към 39-то. Аз съм виновен. Има устно изменение. Има ли възражение за внасене на устно изменение? Няма. Лайма Лучи Андрикейне. Благодаря, господин председател. Устното устното изменение в текста. Аж, трябва ли да го чета? Не, няма нужда. Вътре в текста е, просто се упоменават страните. За, против, въздържали се, приема се. 40. против, въздържали се, отхвърля се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 142 същото из, устно изменение. Имате текст. Има ли някакви възражения? Не, можете. Не искам да се обяснявам, но... Но всичко това вече е минало. Благодаря за вашето измен... за вашето обяснение. Знаете, че не можем да не спазваме правилата. Так... Така че ще гласуваме изменението без допълнителния текст. За, против, въздържали се, приема се. Четиридесет и трето за, против, въздържали се. Как гласува НП? Става дума за изменение 43 за 43. 43 против. Въздържали се. Нека да провериме 43-то. Почнете го. Vote is closed. Е на гласуването. О! It was adopted by a huge majority. 40... Приема се с голямо мнозинство. 44. За. Против. Въздържали се. Приема се. 47. С устно изменение. Има ли възражение? Няма. Гласуваме изменението с устното изменение за принцип устното изменение из... замества предишното изменение. За, против, въздържали се, приема се. 48 за, против, въздържали се, хвърля се, пето, моля ви, много ви моля, дигнете ръце високо против. Приема се 6 против. Въздържали се. Приема се. За 6 ще проверяме. Край на гласуването. Отхвърля се. Седмо против, въздържали се, приеме се. 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 проверяваме. Край на гласуването. Отхвърля се. 9 за против, въздържали се, приема се. 10 за, против, въздържали се, приема се. Дванайсто разделно гласуване, първа част. Против. Въздържали се, отхвърля се. Добре. Проверяваме 12-то изменение. Започнете гласуването. Още веднъж в ФНП има един повече. Край. Отхвърля се втора част. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 11. Приема се. 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. 14 против, въздържали се, приема с 15 против. Въздържали се.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 Край на гласуването. Приема се с 23 гласа за, 2 против и 2 въздържали се. Сега устното запитване. Две изменения само. Не, четири, извинете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 Значи, проекто устно запитване към съвет. Първо за против. Приема се второ за против. въздържане се. Отхвърля се. Добре, да провериме второ. Почнете гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Четвърто за против. Въздържали се. Отхвърля се. Трето за против. Въздържали се. Приема се. Пето за против. Въздържали се. Приема се окончателно гласуване на проекто устното запитване. Започнете гласуването. Край на гласуването. Приема се с 24 гласа за и един въздържал се. Сега минаваме към следващата точка. Здравствуйте. Номер 17 дневният ред междинно споразумение за партньорство между Европейската общност и от една страна и държавите от Тихоокеанския басейн от друга. Докладчик Дейвид Мартин. Изменение 1 и 2 са идентични. Ще има общо гласуване. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. И сега гласуваме по целия текст. Моля, гласувайте електронно. And the vote is... Край на гласуването. Е, широко, голямо мнозинство, 20 гласа за, 7 против. И така. Да, no, 18. 18. Пристъпваме към точка 18 от дневния ред. Докладът на Яник Жадо прилагане на определени насоки относно официално подкрепените експортни кредити. Та, става въпрос за експортните кредити. Let's start by... Нека да започнем с изменение на ЕКОН. А, преди това, поправя се председателя, член първи изменение 6. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Изменение на ЕКОМ 6. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Изменение 9 на Комисията по развитие 8. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Добре, ще го проверим електронно. Моля, гласувайте 9-8 електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 7. Искате да го проверим? Добре, ще го проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение ЕКОН 7. Кой е за? Моля, вдигайте ръка. Против. Приема се. Екон 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. Екон 1 за. Против въздържали се, приема се. Екон 2 за, против, въздържали се, приема се. Екон 3 за, против, въздържали се, приема се. Екон 4 за, против, въздържали се, приема се. Екон 5 за, против, въздържали се, приема се. 9-1 за, моля ви, вдигайте ръка. 9-1 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 9-2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис на изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. 9-5 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 3 за, против, въздържали се. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте електронно. Компромисно изменение 3. Гласувайте, моля. Компромисно Компромисно изменение 3. Моля, гласувайте. What is closed? What is closed? Край на гласуването. Отхвърля се. Compromises should be compromises, apparently. Компромисите, значи, трябва да бъде компромис, нали така? No, no, it's good, it's good. Okay. Completely valid. No challenge. Няма предизвикателство, всичко е наред. Изменение 13. За против, въздържали се, приема се. Нека да го проверим. Amendment number 13. Моля, гласувайте 13-то изменение. Край на гласуване. Adopted. Приема се. И така. 9-3. за. Против. Въздържали се. Приема се. Добре, проверяваме го електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. 18. За. Против. Въздържали се. Приема се. 19. За. Против. Въздържали се. Какво гласувате, НП? Добре, приема се. 20 изменение за. Против. Въздържали се? Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте електронно 20-то изменение. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 9-4 за. Против. Въздържали се. Приема се. 9-6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Девес... Добре. Искате да проверим 9-6. Моля, гласувайте електронно. And the vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5. За. You are right. There прави сте 9-7, трябва да гласувам. Поправи се председателя. За. Против. Въздържали се. Приема се. И сега изменение 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. 27 за против, въздържали се, отхвърля се. Деве, девет. Разделно гласуване. Първата част. Гласуваме 9, 9 първата част. Кой е за? Против. Стържали се, отхвърля се. Втората част. За против, въздържали се, отхвърля се. И гласуване по цялото проектостановище с измененията. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се с 24 гласа за и 4 против. Яник Жадо иска думата. Господин председател, аз бих желал да поискам един мандат от тази комисия, за да започна неформални дискусии с обичате. Agreed? Съгласни сме. So, the negotiating team would consist... И така, тима за преговори ще бъде докладчика Яник Жадо, докладчик Сянка Даниел Каспари, е, Жан Гасуста, Риналди, Захрадио и Хиранс. Това ще е екипа за, за преговори. Ако няма коментари за бележки, приемаме тези имена. Няма явно. Кой е за? Не, ще гласуваме електронно, казва председателя. Моля, гласувайте електронно за този екип. To enter negotiations, to enter negotiations on, the basis of the on the basis На база документа, който одобрихме, сега гласуваме екипа, който ще води преговорите. Край на гласуването. Adopted by 22 Приема се с 22 гласа за и 4 против. Няма въздържали се. Let's move to... Сега нека да пристъпим към точка 19 дневният ред. Проекто от препоръка за сключване на споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Конго относно прилагането на законодателството в областта на, на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасени в Европейския съюз. Яник Жадой докладчик. Моля, нека да гласуваме. Няма изменения тук. Гласувайте електронно по текста. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се 24 гласа за, 2 против, 1 въздържал се. Item number 20. Еле, точка 20 от дневния ред. Моля ви за внимание. Проекто препоръка за сключване на споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и и Република Камерун относно прилагането на законодателство в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасяни в Европейския съюз. Няма изменения. Гласуване на блок. Моля, гласувайте електронно. And vote is closed. Край на гласуването. Приема се с 24 гласа за, 2 против, 1 въздържал се. Пристъпваме към точка 21. Draft recommendation on draft council decision проекто препоръка по споразумението между Европейския съюз, Исландия, Лихтенштайн, Норвегия. Финансови механизми за периода 2009-2014 и вноса в Европейския съюз на някои видове риба и продукти на рибарство за периода. Предполагам, че всички сте прочели всъщност заглавието. Така, нека да гласуваме по проекто препоръката. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 25 гласа за, 2 въздържали се. Двадесет и втора точка. Проекто становище за комисията АГРИ за европейско селско стопанство и международна търговия. Докладчик Годлиф Куистхаут Роуъл от ТНП.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 за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Втора част от компромисно изменение, електронно гласуване, начално гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение. Не говорим за втора част. Изменение 8, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към изменение 18. За, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 19. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 20. Разделно гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за против, въздържали се, приема, отхвърля се. 21-во изменение. Да, 21-во изменение. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, 24-то изменение гласуваме. За, против, въздържали се, Проверка. Не вдигате ръце, затова проверка. Проверка 24-то изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Двадесет и осмо изменение за. Против.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 Компромисно изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. 38 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 39-то изменение за, против, въздържали се, приема се. И така да преминем към окончателното гласуване по проекта с измененията. начало на гласуването. Край на гласуването. 21 гласа за 6 против. И така преминаваме към 24-та точка. е относно промишлената политика в ерата на глобализацията. Докладчик Жан-Лука Суста. Започваме с изменение 1. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2 за, против, въздържали се. Приема се. Проверка по второ изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Изменение 3 за. Против въздържали се, отхвърля се. Четвърто за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по четвърто изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Шесто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Седмо за, против, въздържали се. Приема се. Осмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по осмо изменение начало на гласуването.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 Приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към окончателното гласуване. По проекто становището след измененията, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 21 гласа за, 3 гласа против и един въздържал се. Item 25. Преминаваме към точка 25. I don't have my books on this time, so there is no voting list. Ah, no. Okay. I know. So, let's start the vote. Започваме гласуването. Става въпрос за преразглеждането на директивата относно общата безопасност на продуктите и надзора на пазара. Докладчик е Малгожата Ханзлик от НП. Изменение първо за против въздържали се, отхвърля се. Устно изменение номер едно. Има ли някакви възражения против внасянето на това изменение? Ламентмент. Okay, you don't have to be sorry. Благодаря. Аз не съм, не съм насъл това изменение. Добре, няма, няма нужда да казвате, че съжалявате, след като просто, просто си изразявате мнението. So we vote... Тогава няма да внасяме устното изменение. Преминаваме към второ и трето отделно, както си беше и преди това, след като отпада устното изменение. Изменение 2. Кой е за? За второ изменение. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка по второ изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Последното отпада и така преминаваме направо към окончателното гласуване. Електронно гласуване, начало на гласуването. Текста се приема с 24 гласа за и 2 против. Поздравления на всички докладчици. Long voting session, but we've done it. дълго гласуване, но приключи. So we have reached. the Uh... Преминаваме към точка 26, една много важна точка. Много ви моля, бъдете по-тихи. Става дума за изслушване. Имаме видни гости. Става дума за Лисабонския договор и отражението му върху международната търговия, първи изводи и дали какви са очакванията на различните заинтересовани а, страни. Имаме много важни гости и много важна тема за обсъждане. Година измина от влизането в сила на Лисабонския договор и затова решихме да проведем изслушване за въздействието на този договор върху международната търговия. И бих искал да ви кажа, че ние разменихме много писма с, с съвета и комисара Дегрухт за и заедно с своя генерален директор подписаха споразумение за споразумение за сътрудничество между нашата комисия и тях. С съвета от другата страна нещата са малко по-сложни. Раз, ние споменихме, ние споделихме нашето мнение относно разпоредбите и по-специално 2007 2018 член на а, договора за функциониране на Европейския съюз. И двете, оказа се, че двете институции имат различно тълкуване на член 218 алинея 18 относно пълната и изчерпателна информация, която се предоставя на Европейския парламент. Това е много важно, обаче според нас, когато става дума за сключване на международни споразумения и по-специално на търговски споразумения. В момента се изчита член от регламента. Съвета, както вече казах, тълкува по различен начин нещата от нас. Ние сме на един първоначален стадий на обсъждане. И сега цитирам. Не. Трябва да информира парламента относно работата, подготовката и стадия на готовност за подписване на търговски споразумения. Сега ние не ще обсъдиме някои процедурни въпроси. Как парламента ще изпълни своята част от задължението, как е, са се развили отношенията между комисията, съвета и парламента. Нашия пръв е, оратор ще е доктор Маркус Краевски от е, университета Ерланген в Нюрнберг. А, той е също така гостуваш професор в Хамбург и Хаси. пред, преди това е работил и в Кингс Колледж, университетите в Поздам и Бремен и той е специалист по външно по външно-търговско право, разширяване на спорове в рамките на СТО, либерализиране на услугите, е, услуги от общ економически интерес и връзките и отношенията им с международната търговия и европейската търговска политика. И давам думата на нашия пръв гост като ето го, той е тук. Благодаря му много. А, е, не знаех, че сте седнал толкова близо до мен. Е, разполагате с 25 минути за вашето изказване и благодаря ви за това, че сте тук сред нас. Благодаря ви. Добър ден. Благодаря на професор Морейра, благодаря и на членовете на комитета за поканата. За мен е чест да взема думата пред вас на това изслушване. Това е и предизвикателство, тъй като предполагам, че вие всички сте експерти по въпроса за ролята на Европейския парламент в международната търговия. И доколкото разбирам, вие сте решили сега просто да помислите и да размишлявате до къде сте стигнали след влизането в сила на Лисабонския договор преди една година. Аз ще дам малко информация, може би ще ви дам няколко така насоки за по-нататъчно размишление. Бих искал да започна като се спра на трите огромни промени, настъпили в международната търговия след влизането сила на Лисабонския договор. Става дума за обхвата или полето на действие, което е се разширило. Аз и ще Разбира се, като впиша в това Европейския парламент и искам да видя какви са различните политически варианти и начините, по, кой, по които е, парламента би могъл да стане по-влиятелен. Като разглеждаме нещата, трябва да се, да се, се върнем назад да се сетиме какви са първоначалните цели на процеса на реформи, залегнали в заключенията на съвета, т.е. легитимност, прозрачност и ефективност на Европейския съюз. И целта сега е да си зададем въпроса дали, дали Лисабонския договор е постигнал тези цели. Нека да разгледаме а, правовата рамка. В и в ролята на международната търговия. Това се обсъжда и от страна на политиците, и от академичния свят. Що се отнася до Европейския парламент, той има потен... под потенциала да насочи и да структурира диалога по доста по-различен начин спрямо миналото, като постави акцента върху други цели, цели различни от тези на другите институции. Мисля, че това е много важно в рамките на общата търговия. Това може да стане на два слоя или в два, два пласта. Първо, либера, либералното виждане, премахването на бариерите пред търговията, пред инвестициите, въобще всички видове бариери, тази правна рамка беше в основата на общата външна търговия от 50-те години насам. От Естествено, от 1950 година насам и целите и методите са се променили и от политическа гледна точка и с е, измененията на залегнали в а, договорите и наистина тези промени са огромни, вие го знаете, но нека а, да спомена член 21.1 и член 21.2, които очертават а, целите. Тоест, принципите, които влияят на, на всички външни политики, включително и политиката, свързана с външната търговия. Аз тук правя разлика на два вида принципи е, общите принципи и специфичните цели. Що се отнася до принципите, още веднъж е, споменавам член 21 принципите, които е, цитира оратора договора за функциониране на Европейския съюз, е, основните цели защита на човешките права, защита, е, защита на човешкото достоинство в дух на и при спазването на международните закони. И спом... Споменах и целите и аз избрах три от тях, които са залегнали в член 21, параграф 2, е, устойчиво разви, раз, развитие с цел е, ликвидирането на бедността, интегриране на всички страни в световната търговия и е, защита на околната среда и на качествена околна среда. Това е е, може, може да се, да се наречи, наречи, наречат основните принципи на Европейския съюз и аз на, а, наричам подхода към тези принципи холистичен подход. Има и други е, цели, които са чисто търговски цели. В договора тези два вида принципи по принцип се допълват, но понякога те са в конфликт, те си противоречат и тогава трябва да се вземе едно решение. И може би точно тук Европейския парламент и вашата комисия а, трябва да да, да, да, да, да размишлява и може би да предложи и някои други цели или постигането им в дискусиите с другите институции. А, от а, доста години общата търговска политика разполага с един, един набор от инструменти, делегирани актове и международната търговска политика, която има за цел да води, подготвя и изключва международни споразумения и спогодби. Важното и интересно тук е, е какви са какви са всъщност, на какво почива и какви са основите на общата търговска политика. Това е обсъждано много, многократно в вашата комисия. И вече стигнахме до заключението, че всички е, проблеми и задачи, разглеждани в рамките на СТО, са от, е, в рамките на правомощията на Европейския съюз и на специалните му институции щом в тази политика се включва и един от, една от основните цели пряките чужди инвестиции. Те са мал, това е една малко по-различна област от цялата целият отрасъл инвестиции. Това е много важно, защото в, когато става дума за международните корпорации, е, те имат обикновено, е, се занимават с тези два, два вида инвестиции. В споразуменията на Европейския съюз и на отделните страни членки и, двете, и, двата, вида, и двата вида инвестиции присъстват и двата вида инвестиции и Така че това е, предполагам също така, едно, една област, където членовете на Европейския парламент и техните национални колеги би трябвало да обсъдят, защото най-вероятно те ще трябва да се произнасят, гласувайки за съществото и съдържанието на тези а, два вида споразумения. Както знаете, Европейската комисия продължава да се опитва да развива европейска инвестиционна политика. Предполагам, че вие следите развитието на тази дейност от близо и в Предполагам, че в скоро време ще трябва да има една дискусия между отделните институции относно обхвата на тази инвестиционна политика, на европейската инвестиционна политика и това, това ще бъде най-вероятно едно от основните а, изменения вследствие на договора. Щом а, да говорим за институционния баланс, аз ще бъда много кратък и може би недостатъчно изчерпателен, тъй като моя колега ще говори по това, но нека ви припомня, че тра, тра, традиционният модел или така наречения майстриски, майстриски модел е, е комисията предлага, съвета решава. Така беше до преди година. Лисабонския модел обаче е доста по-различен и предполагам, че той е в центъра на внимание на вашата комисия и то не от, не от вчера, защото по силата на член 207 алинея 2 решенията в тази област се взимат по обикновената процедура за вземане на решение. Така че по силата на това парламента става с законодател. Сега не знам а, дали споровете по този въпрос се отразяват на вашата ежедневна дейност, защото те са за какво, какво означава, каква е рамката на, между, на, на отделните споразумения, какво означава делегиран акт от държавите членки към комисията и така нататък. Между на политика свързана с международната търговия тук е, имаме структура за е, изготвяне, сключване и прилагане на международните споразумения. Е, Съв съвета упълномощава комисията да води преговори, като комисията от своя страна трябва да, уведомява парламента за хода на действие. И преди комисията уведомяваше парламента, но сега нещата са вече стъпили на обвързваща правна основа, т.е. са институционализирани. Разбира се, комисията по, по принцип водейки споразумения, се, се е, уведомява, но не се консултира с комисията по външно търговия но ще се върнем към това малко по-късно, докато е, съвета е, приема е, резултатите от преговорите и законодателството за прилагане на тези споразумения. Сега нещата се промениха, както казах още веднъж и вероятно сте го отбелязали в ежедневната си работа. Това, което се промени е е залегнало в член 218, член 6. Иска се съгласието на Европейския парламент е, за споразуменията, е, в които, които чието обхват е за обща свързани с общата политика. има да, както казах, има, има, има два, два, два вида международни споразумения, тези за които са, е необходимо съгласието на Европейския парламент и за други, които не са. Административните споразумения не изискват съгласието на парламента. Така че, както аз Така че това са, това са области, в които не, не се прилага а, обикновената процедура за взимане на решение. Така че тук има а, една, въз, една възможност за обсъждане. Аз мятам, че всички търговски споразумения а, трябва да. А, за всички търговски споразумения трябва да е необходимо съгласието на парламента правото на парламентите по принцип в присключването на международни споразумения са е правото да каже да или не. Право на парламента не е да води преговори или да предлага изменения в хода на водене на а, преговорите. Има също така друг, друга голяма промяна с Лисабонския договор. И това е линията на компетенциите, е, свързани с е, парламентарния контрол. Защото това, което имаме очи след те години насам, е, че търговската политика е, е в компетенциите на Европейската общност, а държавите членки и националните парламенти имат правото само да ратифицират споразумения но на европейско ниво почти нямаше никакъв контрол от страна на парламентите. И имаше една празнота между компетенциите и парламентарния контрол. Сега тази празнота се запълни. Днес имаме компетенции и парламентарен контрол на абсолютно еднакво ниво, на европейско ниво. Така че ако се опитаме да опишем функциите и ролята на различните институции, може би, ако разгледате предложенията на комисията, това, което тя казва по време на преговорите, и насоките, и заключенията, мисля, че ще видите, че дори след Лисабонския договор, комисията все още има основната роля, която е въпрос за а, търговските преговори. И съвета приема правомощията чрез съвета за търговска политика и а, така да се каже всъщност а, приема резултатите, т.е. държи ключовете на колата. Ако трябва да се поставим с една, да сравним с една кола. А, парламентът от своя страна е информиран за приемането и на резултатите. Но въпросът е, къде стои парламента в тази кола? На задната седалка ли? Или парламентът иска да се премести на предната седалка? И съответно, дали би могла да има също, би могъл също да има достъп до аварийната спирачка. Според новата роля, според договорите, парламента има по-специфична, реактивна роля и може да каже да или не. Това е, е проактивна роля даже. И за това искам да говоря в оставащите няколко минути. Първата основна точка е информацията. Вече казах, но все пак ще повторя. Парламента получава същата информация като съвета по търговската политика според член 207, алине, параграф 3, алинея 3 от договора. И комисията не би трябвало да прави някаква разлика в информацията, която дава на парламента и на съвета по търговска политика. Не може, и не може, примерно, ако съвета по търговска политика има някаква информация, той да не я сподели с парламента. Тоест, между трите институции информацията трябва да протича свободно. Иначе ще има нарушаване на закона. Разбира се, комисията може да реши да даде някаква информация а, или пък да задържи някаква информация до един етап от преговорите, но след това трябва да я споделим. Друг разпоредба, за която вече беше споменато, за която аз искам да говоря сега, поне за няколко минути, е този а, член 218, алинея 10, където се казва, че Европейския парламент трябва да бъде информиран веднага и да получава пълната информация на всички етапи на преговорите. Мисля, че е много ясно, защото ако тълкуваме този член 218, а, а, параграф 10 спрямо другите параграфи от е, другите членове по член 10, ще видим, че това засяга всички международни споразумения, започвайки от правомощията, които се дават, от идеята как ще се водят преговорите, до края на самите преговори. Така че вече се базираме на член 218, е, е, параграф 10 това правно основание е много силно. И вярно, някои казва, че това е общо правило. Така както го казваме лекс генералис в правната терминология, а, а после имаме другия лекс специалис, нека все пак да кажем, че член 218 се базира на член 207, който е по-старият, така да се каже, от правна гледна точка. И аз бих казал, че не можете да вземете информация от 207, за да и толковате член 218. Аз бих казал, че правото парламента да бъде информиран заляга и в член 207. Така че правото по член 218 не може да бъде тълковано като нещо по-малко от това по 207. Искам също така да спомена един друг аспект, който открих, когато гледах новото рамково споразумение относно участието на Европейския парламент и делегациите на, примерно, национални синдикати и други национални органи голям брой линеи се посвещават на тази тема. Като че ли парламента наистина посвещава голямо усилие, набляга много на това право. Но трябва да видим какво е парламентарното участие в официалните е, делегации. Няма да има компетенции да се преговарят е, по рамковите споразумения, т.е. едно фиктивно участие. ако имаме една международна конференция и ако трябва да се споделя определена информация, а тя трябва да се даде. Иначе тя така иначе не би трябва, нямаше да достигне лесно. И Европейският парламент винаги е бил много силен, много влиятелен, когато, например, става за въпроса за изграждане, за съставяне на делегации, парламентарни конференции, например, в СТО. каква би била връзката между парламентарната конференция в СТО, която заседава едновременно с министерска конференция в СТО и каква ще е ролята на парламентаристите, които участват в Европейската делегация на министерско ниво и в Европейската делегация на парламентарно ниво. Нещата тук стават много бъркани. Но това беше просто въпрос, който исках да задам. И да се върна нещо друго много важно. Правото да се дава съгласие в заключенията на международните споразумения. Това е, може би, най-ефективният начин за увеличаване на парламентарното влияние. И тук искам да подчертая това, което наричам а, конституционална основа. Но обикновено националните парламенти имат право да дават съгласие. И това според системата за управление на националните парламенти. Но по принцип парламентите надали някога ще отхвърлят споразумение, което е било преговарено между правителството и тях самите. Така че това не е съвсем пълен контрол, а просто е различна система. Такава е системата и Съединените щати и тук ние тук казваме, че според системата парламентите са свободни да се отклонят от официалната позиция на комисията, защото те са избрани от народа. И съответно има истинска заплаха, примерно национал... международни споразумения да бъдат отхвърлени на, от парламента, защото там връзката е малко, по малко по-слаба спрямо националните парламенти и правителството. Но колкото повече парламента участва, толкова, колкото повече хора участват в преговорите, толкова по-трудно става да се отхвърли нещо съвсем накрая защото вие сте участвали, защото всички позиции са били взети предвид и сега никой, накрая никой не може да каже, ами ние си променихме мнението и е, сега ще гласуваме против. Така че една от опциите за политики, която ни се предоставят, е, особено когато става въпрос за международни споразумения, парламентът, разбира се, може да одобри споразумение с политическа декларация или с искане, политическо искане от други институции за целите, свързани с целите на преговорите. Разбира се, това не са особено адекватни оръдия, така да се каже, но все пак отговарят на ситуацията, защото всичко друго би могло да бъде много сложно от политическа гледна точка. Може също така да поиска отлагане на съгласието, очаквайки примерно нещо да се промени във външните обстоятелства, както беше случая с Израел, или да очаква някакви вътрешни промени, например промяна на мандата на европейските институции. И в заключение, нещо друго, което аз също считам за практика на Европейския парламент, над което можем да се замислим парламента, примерно, има ясни условия за да, се, да приеме даден текст. Или пък, и той може да заяви, да, ще прием този текст или не, няма да прием този текст. Например, да каже, да поставя условия, трябва да се добави това, да се заличи друго, да се променят някои неща. Преговорите трябва да бъдат водени по определен начин, например. Така че тези декларации могат да бъдат използвани на различни етапи от преговорите. Това би могло евентуално да бъде направено и в началото. И а, примерно целите на преговорите започнат да бъдат формирани. Може също така да се направи, когато първият текст стане публично достояние – и накрая може, разбира се, когато се изготви крайното, а, крайния вариант на текст или проекто вариант на текст. Смятам, че използвайки тези инструменти, и то над един път, парламентът определено започва да оказва влияние и започва да променя процеса, дори само с намаляване на съгласието си и поставя ограничаващи избори. Така че мисля към заключенията, че новите правила всъщност водят до големи подобрения спрямо мастрийския модел и модел от Ница. Както вече казах, може да се налагат условия според политическия контекст, според външния контекст. Това е нещо, което според някои адвокатите всъщност не би трябвало да е така, защото ролята на Европейския парламент зависи, трябва да зависи повече от, от политическата дейност, а не от правните условия. Та, в заключение, новите правила не поставят в парламента автоматично на предната седалка, но също така и не го задължават да остане на задната седалка. Благодаря ви за вашето внимание. Thank you, professor, Благодаря, професор Краевски за тези интересни мисли, някога, понякога малко провокиращи, изказани в вашето изказване следствие влизането в сила на Лисабонския договор. Ние А сега Нека минеме към втория. Изказваш се доктор Тил Мюлер и Болт, представител на Клирли Готлип Стинан Хамилтън, Брюксел. Той се е дипломирал в Миями, бил е докторант в Хамбург. той е специалист право, конкурентно право, търговско право и антидъмпинг. Той е автор на много публикации, свързани с, европейския, с европейското право и немското право. Е преди да работи в Клирил Готлип. Той е бил преподавател по международно право в и в, и в момента преподава международно право в Хамбург. И вие имате 25 минути, господин Мюлер и Болт. Много ви моля да спазвате времето, което ви е отредено за да може да а, имаме дебат. А, добре дошъл в нашата комисия. Къде сте? А, ето ви къде сте. Готов ли сте? Thank you very much, Mr. Благодаря, господин председател. Благодаря, дами и господа. За мен е голяма чест да споделя с вас някои мисли а, по функционирането и приложението на Лисавинския договор а, от една година. Време е да се замислим какво точно се случи в първата година от приложението на Лисабонския договор и какви са последиците от неговото приложение. Аз предлагам да се спреме на четири е, въпроса. Моя приятел, е, преждеговорящия, говори вече за два от тях, е, така че аз ще бъда много кратък по тях. Тези четири теми ми се струват най-важните, отразяващи измененията от проистекли от Лисабонския договор. Какво е, интегр, интегрирането на търговската политика в цялостната външна политика? Това според мен е първото и, и второ ролята на Европейският е, парламент. Е, след това разширяване обхвата на различните теми, и области на външната търговия и малко по външната политика. Сега няма да, няма да навлизаме много в подробности. Необходима е една последователна е, политика, която да, е, да проистича от ДФЕС. Що се отнася до ролята на, на парламента. Ще дам няколко примери в края на моето изказване, но е, сега, за да кажа няколко думи, признава се ролята на парламента като съзаконодател е, в е, неговата роля в процеса на изработване на договорите, но не трябва да се забравя, че парламента няма възможност и не е създаден за разрешаване на конкретни проблеми на меси в конкретни дела и той не разполага с такива орг, органи, но той може да влияе върху формирането на политиката. И разбира се, по, в, в последствие упражнявайки парламентарен контрол. Нека сега да се е, върна към а, е, а, е, това, което а, доведе, до това, до което доведе Европ... а, Лисабонския, Лисабонския договор. Преди няколко години а, явлението не беше фиксирано веднъж и завинаги, то бе се смяташе, че може да се развива с а, а, течение на времето. През 1994 година съдът а, взе решение за вкарване в обхвата на известни теми, изваждане на интелектуалните права, авторското право и така нататък. Държавите членки, които пър... първоначално успорваха това решение, трябваше да вземат последователни мерки, за да запълнат съответните празноти с оглед решението на съда. И Лисабонския договор на практика запълни тази празнина. И съдържа елементи на това, което е международната търговия в рамките на СТО, каква трябва да бъде, е, не, какво трябва да бъде нейното отражение, но това, което все още и не липсва, е един, една цялостна дефиниция. Аз няма да навлизам в подробности, в промените, за които проистичат от, от Лисабонския договор, но виждате, тук има една таблица на влезлите промени и разширяването на обхвата след решението от 1994 година. Значи, търговията с услуги, която е била отправа в, субсидир, в субсидиарността, е прехвърлена на Европейския съюз. Същото въжи и за преките чуждите странни инвестиции. Не е нужно да се връщаме към предишните договори. Е, въпреки всичко, съвета все още в някои области запазва е, правилата за единодушно вземане на решения. Това се е, обяснява с привързаността и, с това, че държавите членки не искат да отстъпат права, свързани с известни културни традиции а, и, и други. Що се отнася до а, авторското право, интелектуалните права, те са сега в а, сферата на правомощията на Европа на Европейския съюз, но не може да се, да се, не, да се направи разлика или може би не е достатъчна дефинирана разликата между различните видове е, права. Е, Знаете, че различните държави членки са, да, са страна по различни конвенции и съдът смята, че знаете това, че ако, е, ако е изчерпано са изчерпани е, всички възможности за, хармо, за вътрешно хармонизиране, то тогава това можете тези Това, това е така, но все още не сме решили въпроса свързани с, въпросите свързани с европейския патент, който е един от основните е, проблеми в Европейския съюз и в тази област все още няма е, дори наченки на хармонизиране. Кощо се от нас снимаме разликата между е, е чуждестранните инвестиции под формата на финансови портфели и преките чуждестранни инвестиции. Трябва да спомена също така, че финансовите портфели не са изцяло извън а, обхвата и обсега на е, европейското законодателство. И... Но всичко зависи от а, обхвата и нивото на а, правилата на регламентите вътре в отделните държави членки. Комисията в своето предложение за за, марки, за, за мерки, свързани с двустранните споразумения за, чужди, за чуждестранни инвестиции, за поддържа тази теза, докато съда изразява известни е, резерви в тази област. Всичко това Е, бе обсъждано тук в е, парламента. Доколкото знам, вече има нещата са минали на първо четене. Не знам точно докъде са стигнали, но е, доколкото знам, предложението е, е направено и то, и то ще, ще, ще, ще включва всички параметри на двустранните споразумения, свързани с чуждестранни инвестиции. А сега няколко думи за процедурните правила. Тук говорим за напредъка на Европейския парламент. Още по време на договор от Ница тези правила бяха сравнително ограничени. Но с Лисабонския договор нещата напълно се промениха. Така както беше казано и от преждеговорящия, Европейския парламент се превръща в пълноправен законодател. Но това не означава, че той трябва сам да решава. Не искам да влизам в подробности в процедурите. Ще спомена само няколко от тях, които считам, че са по нужни да бъдат познавани. Едната от тях вече беше спомената, а, например за споделянето на информация между парламента и комисията. Това е не само правило по договора, но мисля, че парламента и комисията, когато преговарят даден процес, а, Например, комисаря Дегухт изпрати едно писмо до нашия председател и това подсилва факта, че парламентът наистина има право на неограничен достъп до информация. Не само а, относно правните аспекти на договорите, но също така и във връзка с някои други мерки, Искам. Всъщност няма да говоря много за делегираните актове. тъй като че ли са постигнали масов консенсус. Може би ще се спра по-скоро на прилагането на политиката. Имаме много интересен правен дебат и трябва да избегнем факта да има такъв дебат, Определено той е много комплексен. Все по, по широкия консенсус, който се постига, и съществуващото законодателство дава вече достатъчно мерки, например политиката ни антидъмпинг и други, или пък политиката по вноса и износа. На първо място трябва да се приемат имплементиращи процедури, а след това други специфични. Сега те се взимат в рамката по комитология, която по принцип е извън структурата на Лисабонския договор. Лисабонския договор приема съществуването на тези пред, предишно съществуващи правила за прилагане. Но разбира се, сега тези правила трябва да бъдат адаптирани. Това е процеса, който тече в момента, именно такава една адаптация. Според член 291 тези мерки трябва да бъдат, прилагането на тези мерки трябва да бъде направено от държавите членки. Това засяга търговската политика, антидъмпинговата политика, там Европейския съюз има основни компетенции и се казва, че относно антидемпинга, примерно, основните действия трябва да бъдат водени от е, общността. Тези мерки могат да бъдат и част от индивидуални решения, но които се базират на общи правила. Така както знаете, мисля, че това е една от основните теми. Тук комисията направи предложение за процедурите по комитология. То ще, от, ще промени старото решение по комитология. То ще се прилага за търговската политика и резултатите ще променят правилата в комисиите относно инструментите за защита на търговията. Мисля, че имаше такава, такова гласуване точно днес в, комисия, в юридическата комисия по доклада на Жозеф Сайер по резултатите от неформалния триалог, нещо, което се е протекло миналия месец. И тези търговски мерки са всъщност едни предпазни мерки, и държавите членки трябва, според това правило, ако искат да се противопоставят с квалифицирано мнозинство от държавите членки, трябва да се произнесат за ако трябва да се приемат такива мерки. Или пък трябва да имаме обикновено мнозинство при, при проекто текста. Та, а, за да се блокира решение на комисията, предложение на комисията, трябва да има квалифицирано мнозинство от държавите членки, които да се противопостави. И така. След като така понахвърляхме някои идеи, ще се опитам да, да не влизам в повече детайли. Това е тема на друг дебат. И така ще стигна до заключенията. Тези заключения са, че ролята на парламента е увеличена значително, че голям брой проблеми и процедурни въпроси са необходими и че голяма част от работата те първа ще бъде свършена. Парламента ще има възможността да изгради търговската политика и да повлияе на тази политика. Не сме го разисквали, но предполагам, че темата е много интересна за парламента, а именно до каква степен чисто техническите правила на политиките, свързани с антидъмпинговата политика или с а, фалшифицираните стоки, а, трябва да се разгледат парламента и до каква степен парламента трябва да участва в тях под шапката на търговска политика като цяло. Но не това е точно конкретно ролята на Лисабонския договор – това са опции, както бих ги нарекала аз, възможности пред парламента. И за това мисля, че ние ще продължим да наблюдаваме дейността на Европейския парламент е, с най-голям интерес за бъдеще. Благодаря. Нека да кажа, че вие привлекахте вниманието ни върху въздействието на новия режим на приложение и неговото влияние върху баланса, върху ролята на различните институции в областта на международната търговия. Вие ни казахте, че на практика компромиса е постигнат. А, сега това не, е, това не е тайна, че аз имам много резерви по този повод, защото има много дерогации от общия режим. И аз не виждам каква е политическата или конституционна причина за тяхното съществуване но подобен режим съществува и не можем господин Родрик Абъц член на Европейския център за европейска политика който е и съветник към АПКО. Господин Абот беше, е бил и заместник генерален директор на СТО до 2005 година в Женеве. Той е бил и е ген, заместник генерален директор на генерална дирекция търговия и е бил и делегат в Женева. Завършил е различни... Има различни дипломи, включително и диплома от, за класическа литература от Оксфорд. <coughs> Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, че ме поканихте. Ние сме разисквали вече по тези въпроси. Вие и аз лично много сме говорили по тях. Бих искал да взема повод от е, казаното преди мен. Мисля, че трябва да говоря най-вече върху това, което се случи последните 12 месеца, а не да анализирам самия текст по договора, защото вие сте работили по този текст. Е, вече всички си го знаете на изуст. Искам да кажа три неща. Първо, няколко думи във връзка с а, а, институцията, която представлявам или органа, който представлявам. Търговската политика днес обхваща много голям набор от дейности и от области. Това зависи от начина по който се анализира цялата политика. Всъщност ще разберете тази бележка в края на моето изказване. За сега ние се интересуваме най-вече от е, е, класическата търговия, е, всички от тези държави, които са част от митническите съюзи. Не забравяйте, че Европейския съюз първоначално е един митнически съюз. И освен това се интересуваме също от всичко обхванато от член 207. Което трябва да се добави тук е, че сега, от влизането сила на Лисабонския договор, съществуват и пареки чужестранни инвестиции. Всъщност те се добавят към списъка от е, общностните дейности. Подхождаме към тази тема по какъв начин, всъщност какъв е обхвата на разпоредбите, които управляват тези въпроси. Опитваме се също така да разгледаме и митническите въпроси, самата митническа класификация. Имали сме много сериозен дебат върху правилата за происход в Женева. Много бурни дебати са се провеждали е, там по този въпрос. Освен това, разглеждаме всичко, което е свързано с правата на човека, с правата на труд, изобщо много-много широко поле. Така или иначе, търговия и развитие, това е, е съществото на е, нашата работа, така че и моите бележки ще са около тези две теми. Втората ми бележка. Вие ме помолихте да се възползвате от нашия опит, обаче това не е лесно, защото в крайна сметка ние разполагаме само с период от 12 месеца, който трябва да наблюдаваме. Даже и по-малко, защото ако погледнете началото на работата на новата комисия, това е края на февруари месец, така че нямаме все още достатъчно натрупан опит, за да имаме основателни бележки. Ще се оточа изказването си по 4 пункта в търговската политика. Ще се опитам да видя как парламента заедно с комисията наистина понасят отговорността си в тази област. Това са следните четири точки. Първо, международните споразумения, международните търговски споразумения. Знаем, че имаше предоставяне на информация от страна на комисията към парламента. Международно споразумение за бананите също е на дневен ред Съществуват и проблеми, свързани с процедурата за взаимно вземане на решение. Това също вече се е, обсъди тук. Това е също нещо ново в търговската сфера. И още един случай, поне един случай има предложение за регулиране на а, търговски а, преференции, отпуснати а, за Пакистан във връзка с много е, тежкото положение на тази държава следствие на наводненията и други природни бедствия там. Още нещо във връзка с рамковото споразумение и е, общата система за преференции. Но това по процедурни причини сигурно ще бъде доста удължена процедура в времето. Мисля, че на този етап нищо не е окончателно е, определено. Още нещо, за което вече се говори, това е новата процедура за е, регулиране, която се предлага сега в областта на търговската политика. Става въпрос за последици от правилата, свързани с комитологията преди това. И тези правила бяха отхвърлени от Лисабонския договор, така че сега ще се наложи да въведем нова система. Всичко това в момента тече. Вече чухме някои разисквания по тези въпроси. За съжаление, както потвърждава и председателя, наистина външните лица трудно схващат точно какво става. И на ниво съвет, т.е. на ниво държави, когато работят в съвета, и на ниво тези нови процедури между парламент и съвет. Хората се гледат доста враждебно от начало и не е ясно точно как ще се развият нещата. Още нещо. По член 205 и член 207 мисля, че е, прилагането на тези разпоредби продължава да се определя в момента и може би ще имаме някакви заключения едва след януари месец. Това, което искам да кажа, е, че цялата тази работа трудно се забелязва отвън, защото текат преговори и в парламента, и в съвета, и на ниво държави членки. И всичко това не е открито пред широката общественост, така че малко трудно да се разбере кой точно дърпа чергата към себе си, по-силно от другите. Не искам да кажа, че няма прозрачност, но просто не е видимо, не знаем точно какво се случва. Третата ми забележка е, поболихте ме да направя един вид оценка и както вече казах, това е много трудно, защото не разполагаме с достатъчно отстъп. Всичко не е приключило. За това е много трудно. Би било твърде лесно да кажем, както много наблюдатели е, предсказаха преди една година, е, че договора ще предизвика много дълги закъснения във всички преговори, защото ще трябва равнопоставено парламента да участва в е, търговските преговори. Такъв извод би бил прекалено лесен за извличане и мисля, че е прибързано. Мисля, че Лисабенският договор по-скоро е, е много важен при трансфера на правомощие, когато някой печели правомощие, това означава, че другия пък губи правомощие и този период на трансфер на правомощие винаги е много сложен. Мисля, че е, някои от нещата наистина станаха бавно, вече ги цитирах в кои области е, все още не е приключил процеса но е много трудно за нас да, да разберем дали държавите членки имат проблеми, дали съвета има проблеми, дали парламента има проблеми. Много е трудно да се каже, а ето какво точно Лисабонския договор можеше да е, посочи. Така че е много трудно днес и да посочим с пръст пък кой точно е виновен за евентуалните закъснения. Знаем, че днес има дълбоко разделение между държавите членки и в частност по е, новите правила за обикновената законодателна процедура. Знаем, че има дълбоки разногласия между държавите членки в тази област. Сега вече се постига някакъв компромис. Парламента вече започва да очертава именно това, което иска да направи. Отговорността за закъсненията в случая трябва да се понесе от държавите членки в този конкретен случай. Това е тема, по която бързо е, преминавам. Имате рамка, имате правомощия. Тези правомощия могат да бъдат предоставени на определени делегации. Всички предпазни клаузи могат е, да бъдат задействани в случая – сега, много добър пример е споразумението с Пакистан. А, аз ви казах, че трябва да се разглеждат отделните случаи, за да се види точно в кой момент има закъснение и да се разбере точно какво е правил по тези преговори, за да се посочи виновника. А обратната страна на медала на всичко това има усилия положени през последните 12 месеца от страна на парламента в преговорите с институциите. Парламента се опита наистина да намери ролята, дори и отвъд онова, което е предвидено от Лисабонския договор. Или защото а, погрешно се е тълкувал договора, или защото а, има други причини. А, защото става въпрос за договорености. Съществуват области, в които наистина има блокаж между съвета и парламента и по-специално по бюджетните аспекти. Съществува блокаж, например, в споразуменията за бананите. Не сте виновни вие тук. Вие, вашата комисия, иска наистина да се постигне напредък по това споразумение, но комисията по развитието блокира нещата. И още един въпрос за предложението за Пакистан. Също закъснява това решение и в момента се намираме на етап, при който наистина закъснението е нежелателно, защото е, основната идея беше да се реагира спешно във връзка с хуманитарната ситуация. И така се връщам към началото на моето изказване. Преходните периоди винаги са много деликатни. Ние се намираме в такъв преходен период. Трябва да сме е, достатъчно открити, за да разберем точно откъде проистичат закъсненията. Благодаря ви. For this very, very, е, За този много, много интересен анализ на вашия опит и с примери от практиката от първите 12 месеца на приложение на Лисабонския договор. Аз мисля, че по-добре да изслушаме и следващите експерти от международни корпорации, от неправителствени организации, за да можем след това да, да се организира нещо като диалог между тях. Сега Адриан Ванденховен, директор на международния международния отдел на Бизнес Юръп. който е един от най-интересните групи така в нашия обхват на действие. Добре дошъл, Едриан Венденхофен. Благодаря за това, че сте тук. Имате 10 минути. Благодаря много, господин председател. Благодаря на комисията, че ме покани. Едно за мен е, е, промяната от този договор е, че, че прекарвам е, доста време в е, парламента, в вашата компания и дори в Страсбург. Това е доста по-забавно и по-приятно. Сега, до сега имаше така по-академични изказвания. Разбирам, че сега трябва да вървиме напред, да, да, да не губиме много време, за да може да се задават а, въпроси и да се опитаме да търсиме отговори. Ние в Business Europe а, разглеждахме и различните аспекти на а, договора от Лисабон а, и приветстваме неговото а, прилагане, защото по, ня, по, по някакъв начин той е, укрепва и консолидира ролята на Европейския, е, Европейския съюз, защото в крайна е, сметка бизнеса все още не оперира на глобалните пазари, а на международните пазари, място където страните членки все още играят доста голяма роля. Сега, е, Лисабонския договор въведе ново, нова дефиниция на търговската политика, нови дефиниции на а, а, услугите, прякото директно инвестиране, които са вече в изцяло правомощие на Европейския съюз новите начини за взимане на решения в съвета и процедурите за съвместно взимане на решение и процедурите за искане на съгласието от страна на Европейския парламент. Що се отнася до нас, това имаше така доста голямо въздействие върху нашата работа. Първо, Европейския съюз смята, че сега услугите са в неговите правомощия, макар че има някои малки разлики, но това е доста голяма възможност за, раз... за бизнеса. Е, макар, че съще, съще, съществува все още един така наречен черни списък, е, не искам да да ви звуча като технократ, но е, е, бизнеса също така би искал дефиницията за промишленост, индустрия да също да се развие, да се види къде ще, е, къде ще влезе компютърната, производството на компютърните съоръжения и така нататък. Това е така наречения подход с черните списъци или с отрицателните списъци. От гледна точка на инвестицията, това е в крайна сметка един нов отрасъл на действие за Европейския съюз. Защитата на инвестициите е политика, която Европейския съюз води вече от години, но това води до възникване на известни проблеми. Европейския съюз е, е един от най-големите бенефициенти на преките чужестранни инвести... инвестиции. Същевременно сме и един от най-големите износители на е, подобни инвестиции. Така че Европейския съюз трябва да играе много важна роля и основна роля за определяне на правилата в тази област, е, начина по който се правят инвестициите и начина по който се защитават е, инвестициите, както и да се е, предвидат, да се направи анализ на риска, защото рисковете за преките инвестиции днес са много по-големи, отколкото са били в миналото. сега двустранните инвестиционни договори или споразумения. Те а, играеха до, до голяма степен а, така ролята на, на, на, на, на защитна мрежа за европейските инвестиции. Е, по, по, по силата на Лисабонския договор, и въпреки че ще има трансфер на правомощия, европейските инвестиции ще бъдат защитени е, в случай на спортно също така с, с за, за застраховки. И втория проблем. Има а, известни а, противоречия относно правилата за трансфер на капитали. Е, днес много от предприятията и корпорациите изнасят своите капитали от Иран предвид новоприетото законодателство, но проблема с който те се сблъскват е да репатрират своите капитали, да изнесат парите си от Иран. И още един проблем, който бе повдигнат в рамките на комитологията, това е проблема с антидъмпинга. По принцип, това тези правила трябва да влезат в един стандартизиран модел, който да осигурява правна сигурност и Комисията по правните въпроси гласува в този смисъл. Но много в а, Е, бизнеса смятат, е, че има известна правна несигурност, която проистича е, от начините на гласуване, но и от липсата на прозрачност. Тази правна несигурност не е проблем само за отделните заинтересовани страни в промишлени отрасъл, но Е, много от е, е, предприятията, които са, които са застрашени с, от такива мерки, упражняват много голям натиск. И това, което бе гласувано от правната комисия, до известна степен отваря нова вратичка. Знам, че е, някои е, държави членки се, се опитват да е, върнат нещата такива, каквито бяха. И мога само да ви кажа, че в е, промишления сектор има много производители и предприятия, които са е, благосклонни към връщане на старите правила. да трябва да видиме какви са новите тенденции, дали комисията е, прилага прозрачни мерки спрямо всичко и дали, е, дали е, процедурите е, са е, справедливи, дали информацията е абсолютно ясна и е, точна по всички проблеми, включително проблеми, които имат политически оттенък, например субсидиите. И, е, е, желанието е в веднъж или два пъти годишно комисията да, направи, да, прави един, да се прави един преглед на дейността на комисията в защита на търговията по принцип. Ако комисията не иска да го прави, то да се вземат мерки да бъдат е, наложени за е, задължителни отчети. Вашата комисия свърши огромна работа след приемането на Лисабонския договор. Вие антиципирахте много, много нещата тъй като имаше едно огромно количество законодателство, което се приема и трябва да се приема все още. Е, знам, но мене ми се струва, че е, членството във ваши, вашата комисия е, е недостатъчно. Разбира се, нещата не могат да се променят от днес за утре, но е, струва ми се, че може да се е, така обсъди и види дали е възможно да се разшири е, състава, да се увеличи състава на тази комисия. Защото защото комисията може да ви затрупва с огромни количества документи, но вие трябва да имате възможност да анализирате е, съдържанието на тези е, документи. Е, спомен, споменах е, защита на търговията, да антидъмпинга, но е, е, трябва също така да, спен, да споменем и нетарифните бариери и други проблеми, които трябва да е, ще бъдат в е, обхвата на вашата дейност. Всичко свързано с климатичните промени, двустранните делегации и всички тези комисии и групи трябва по някакъв начин да бъдат свързани с вашата комисия. Вашата комисия трябва да ги информира, т.е. трябва да има някаква система на по-добра координация и взаимовръзки. И още един проблем поверителните, поверителността на някои проблеми и бизнес диалога. Е, по поверителността на диалога с е, комисията. Знаете, че комисията бя, беше повдигнала този е, въпрос. За това трябва наистина да се да, да, да, да обсъдите този проблем и да преговаряте с комисията, тъй като в ще получавате и поверителна информация. Що се отнася до бизнес диалога, има някои теми и проблеми, които е, бизнес средите не могат да е, обсъждат пряко и открито, защото понякога има заплаха за самото им съществуване. Е, разбира се, винаги може да се, да, да, се, да, се, да се срещат с отделните членове на парламента, да обяснат е, какви са е, нещата, но може би трябва да се, да се, изтърс, да се намерят и просто изрични правила за начина по който бизнеса може да се защити от съответна някаква реакция в случай на излагане на информация. Благодаря. Както обикновено ви изложихте нещата от чисто практическата им страна по много жив начин. А сега нека да видим а, кой е следващия ни оратор. Том Дженкинс от, външната, от службата за външна политика на Европейската конфедерация на синдикатите. Добре дошли тук на това изслушване. 10 минути. Благодаря, господин председател. Аз съм Том Дженкинс и съм политически съветник на Джон Манкс, който трябваше да бъде тук, но, за съжаление, не успя. Поисках от мен да говоря за Лисабонския договор за неговата тежест и за парламента. И е, Лисабонският договор променя нещата за всички нас. По Лисабонския договор, нека да не забравяме, че ние се борихме за този договор, защото а, имахме нужда да, го, да променим нашия живот. Но ние също така се борихме за тази идея. Мисля, че най-важната част беше относно ролята на парламента. А, мисля, че първата презентация обясняваше а, връзката между външните политики, европейските ценности и принципи мисля, че това са ключови промени, които бяха въведени от Лисабонския договор. И оттам ние се предвижихме към а, кодекса поведение във външната политика най-вече, е, както и в економическата политика, политиката за развитие и така нататък. И разбрахме, че тези политики трябва да бъдат свързани помежду си. И че те трябва да си сътрудничат. И тъй като сега имаме компетенции на 27 страни членки, това означава, че трябва да имаме специфична позиция. Лисабонският договор ни предвижи напред към една демократизация или по-скоро политизация. И мисля, че това е великолепен напредък. приветствам, приветствам това, което се случи. Приветствам защита на ценностите. Нека да не забравяме, че това, което посидаме тук, едва ли не е нещо като Френската революция. И мисля, че да, напредъкът е в правилната посока. И това е част от главата за устойчиво развитие и за социално развитие, така както е предвидено по европейските договори. Така че, на определено стъпката напред е голяма. Имаме напредък както по търго... за свободна търговия, така и за борбата с климатичните промени и така нататък. Виждате, парламента вече показва, че е загрижен за важни въпроси. И надяваме се, че това ще бъде отбелязано. Ако видим вестниците, а, никой не говори, поне за сега, за ролята на парламента, примерно в преговорите с ЕТО, но съм сигурен, че скоро и това ще стане. Също така призовахме за двустранни договори. Мисля, че парламентът сам ще тръгне в тази насока. И в рамките на тази глобална Европа Мисля, че има голям напредък в различните ни а, движения. Особено при споразуменията с Корея и Индия. И мисля, че това е много важен напредък и трябва да видим как точно тази система от условия ще бъде а, въведена. Разбира се, ние ще трябва да се консултираме и с социалните партньори. Не става въпрос само за, примерно, работния пазар, така нататък, или инвестиции. Понякога политиците като че ли засягат много повече бизнеса, отколкото е предвидено. Но нека да се върнем на въпроса с Корея. Имаше дискусии относно самото споразумение, както и прилагането му. И тук всъщност парламента приложи своите пълномощия. И постави много сериозни условия на Корея, особено по въпроса за конкретните мерки. Доколкото знам, имаше изменения за социалните партньори, например, те да могат да стартират определен тип мерки при определени условия. Но мисля, че част от тези споразумения бяха много, много полезни особено при преговорите с социалните партньори. Да могат, важното е също така, да мо, че можехме да водим тези преговори и че имахме цяла глава, свързана с развитието. Ние, това всъщност позволява на парламента да участва много повече. Така, както каза и колегата от Бизнес Европа всъщност трябва да се спрем на поверителността. Тя е нещо много специално. Но пък вижте какво става във вестниците. Скоро се говореше за Индия. И вярно е, че някои дясни групи а, се опитват да оказват натиск. Но понякога има изтичане на информацията по нестандартни канали. Аз съм за спазване на поверителността, но така или иначе трябва да има хора, с които трябва да имате дозимно доверие, за да обменяте различна информация. И когато когато става въпрос за работа, много пъти, примерно, ми се е случвало да получавам конфиденциална информация от големи компании и други. Мисля, че можем да работим по тази тема. И при дискусиите с Корея примерно, бихме могли евентуално да изградим някакъв вебсайт с специални пароли и така нататък, който да използваме. Виждам, че разисквате също и действията на службата за външна политика на Европейския съюз. Аз мисля, че тя трябва да е част от стандартната система на Европейския съюз, а не просто една придатка на а, съвета, който да се занимава с конкретни негови действия а, не може така просто да даваме правомощия на Катя Аштън. И разбира се, тази служба ще играе някакви действия на външната политика в нашите посолства по целия свят. Но нашите, нашите посолства трябва да имат съответно ясни, ясни функции и, например, аташета, посланници, свързани с, които се занимават с дипломатически въпроси или с въпроси на заедостта. И мисля, че поне за сега не винаги е така. Много пъти тези аташета, свързани с заедостта, биват считани за вторичен персонал. Така беше и в, в Обединеното кралство до, до скоро. Тези служби, обаче, свързани с дипломатическите служби, могат да бъдат много полезни, например, преценка на въздействието, особено като се водят преговори. До сега поне, те като че ли никога не се срещат, а мисля, че трябва да има тип взаимодействие между двете служби. И за това, свързването с нашите партньори чрез тези аташета по заедостта, мисля, че в отделните страни, мисля, че ще бъде много, много добра идея. Мисля, че такава е функцията поне сега и на много организации в гражданското общество – не само нашата роля като синдикати. И накрая ще кажа също, че има и други проблеми в парламентарните досиета, някои от които са свързани с търговия и с СТО, но също така и с, примерно, с стратегията 2020 на комисията. И една забележка. Вярно, че това е политическата роля на парламента. И че повечето договори като цяло се правят от Европейския съюз. Но адап... политиките по адаптиране се оставят на национално ниво. Така че има разминаване между двете Казва се, трябва да се дадат повече компетенции на Европейския съюз на ниво а, търговска политика. Но трябва да правим търговски споразумения, които да са а, да съответстват на всички, да подхождат на всички, но винаги има губещи. И всички трябва да са наясно, че има такова разминаване. И накрая, относно а, договор за единия пазар. Имаш доста въпроси. Комисията а, също зададе доста въпроси, повдигна доста въпроси. И един от тях е относно международните стандарти, които комисията изисква. Тук по-скоро ще спрем върху техническите стандарти. Международните стандарти обаче според нас трябва да включват и стандартите на труда. И накрая, относно инвестициите, комисията говореше за а, инвестициите. Например, как китайски компании взимат обществени поръчки и други. Напълно сме съгласни с това. Мисля, че обаче от друга страна, когато става въпрос за развиващите се страни, трябва да имаме по-специален подход. И тези страни трябва да бъдат считани днес за пълноправни партньори, но трябва още да се измине дълъг път и Не мисля, че напредваме особено бързо в тази насока. Благодаря. Е, Благодаря, Тони Ренкинс. И, и сега още един. А, изказващ се господин Ралф Камфънер. А, от Комерс една група на интереси. Интереси и мисля, че би било интересно да го чуем и него. Благодаря, че ми давате възможност на мен и от името на Еврокомерс да се изкажа пред комисия Инта. Първо искам да кажа две думи за Юрокомерс. Това е федер... търговска федерация в Европа. Ние не се представляваме от Бизнес Юруп, ние сме независими и работим за защитата на правата на търговците, чисто и просто. Защото търговията в Европейския съюз допринася силно за благополучието на нашите е, съграждани. В нашия сектор има 6 милиона предприятия, повече от 95% са малки и средни предприятия. И именно за това искаме да ги защитаваме в рамките на е, търговската политика. Тези 6 милиона предприятия дават хляб на 30 милиона европейци. Така че търг... търговията е огромният работодател в е, Европа. Всички тези работници в този сектор позволяват създаването на 11% от европейския брутен вътрешен продукт. Когато схванем, че тези пари идват само от факта, че една стока преминава от точка А до точка Б и до потребителя, си даваме сметка каква е добавената стойност на търговията и ни се струва наистина, че това не е достатъчно добре разбрано. И трябва наистина търговията да придобие друга сила, друга роля в очертаването на всички политики. потребителите се сблъскват с много по-изгодни цени днес при настоящите процедури, отколкото преди това. Ето това бяха уводните ми думи. Чух, че предишните оратори говориха за бъдещето на търговската политика в Европа. Казаха се доста неща. Ние в Юрокомерс намираме, че съобщението, което прочетохме през Есента е в добра посока точно защото се е, слага ударението на открития пазар. Откритите пазари винаги са нещо добро за потребителите и за нашите съграждани. Ние сме за откриването на пазарите. Тези пазари трябва да са отворени в двете посоки. Това въжи и за износа на стоки. Европа има изгода от това, има полза от това. Е, затова искаме либерализацията на е, чуждите пазари, затова е, Искаме и службата за външно действие, за която стана дума вече, да действа именно за това да има принос за откриването на пазарите. Това е действително едно изключително добро средство за европейския износ, за насърчаването на европейския износ към трети страни. Но ако искаме да правим това, трябва и ние съответно да сме открити за вноса. Защото това имат полза нашите промишлени предприятия, но и търговците. Ние изнасяме услуги, например, тук съм напълно съгласен с това, което каза моя колега от Бизнес Юруп, ние също искаме отрицателен списък – който да послужи за основа за преговорите и много ни се иска наистина да напреднем по този въпрос. Така стигам до многостранните и двустранни преговори. Ние подкрепяме всички такива преговори на споразумение, като Юрокомерс в Канкун 2003 и 2005 година и в Женева по-късно имахме възможност да говорим с евродепутатите. Много се радваме, че имаме сега възможност да продължим този диалог и разбира сме, сме на ваше разположение. Ние сме на ваше разположение, за да а, ви информираме и да ви даваме съвет. Имаме много натоварена програма в областта на двустранните споразумения. Съгласни сме с вашия натоварен график – и с вашите амбиции. Смятаме, че Европа трябва да направи много неща и именно в тази връзка трябва да се разглежда споразумението с Южна Корея. След Лисабонския договор вече търговията е много е, важна и за парламента. Напълно съм съгласен с предишните оратори. Ние сме много се радваме за силното участие на парламента вече в търговската политика. Това се дължи на факта, че наистина Европейския парламент се ангажира по посока на прозрачността в търговската политика. Това можем да приветстваме. Имаме нужда от тази прозрачност. Видяхме го с антидъмпинговите мерки. Предприятията много често ни казват, че като предприятия до сега не са виждали какво точно се случва – Струва ми се, че Европейския парламент трябва да продължава и още по-силно в тази посока. Така че всички търговски е, е актове да бъдат раз, прозрачни. Искам също така да пледирам за това, след Лисамонския договор, интересите на търговците да се отчитат при разработването на всички е, мерки за защита, когато се обсъждат правилата и решенията, трябва да се отчитат техните интереси. Ако трябва да се взимат някакви технически решения, когато се разглеждат неща възоснова на антидъбикови е, правила, а не възоснова на политически правила, трябва тези правила да бъдат ясно очертани, трябва да се посочи точно какви са условията, които е, трябва да вземат превес. Така че да знаем точно кога и как се разглеждат тези възможни решения. Огромен шанс е това, за да се придобие по-голяма правна сигурност за предприятията. Ако ми позволите още нещо във връзка с парламента и работата му след Лисабонския договор. В последно време парламента наистина разглежда въпроса как търговската политика може да даде своя принос към нетърговските сфери. Тази дискусия е добронамерена, но ако искаме да правим добра политика, трябва да се питаме до каква степен търговската политика може да, да даде своя принос и всъщност къде трябва да се прилага търговска политика и къде не, за да се гарантират отчитането на социални аспекти и на аспектите свързани с околната среда. Иначе е, има опасност някои групи, които пазят някакви е, интереси, претендират всъщност да пазят някакви економически интереси или интересите на околната среда, а същевременно времено следват е, чисто протекционистични е, мерки и интереси. Трябва много да се внимава с този риск, защото това е риск всъщност да се изкриви цялата картина. Затова ми се иска да говорим по конкретни проблеми и да избегнем е, всякакви прекалени протекции. протекции. Има и добри примери за е, споразумение. Например, общата система за преференции плюс – която предвижда, че се дават на държ... развиващите се държави, които са напреднали в областта на демократичното управление и економическото управление, им се дават по-големи преференции. Струва ми се, че това е много положително. Това наистина трябва да бъде пътя пред нас. И така стигам до най-решителния момент в моето изказване, защото ние сме привързани към това а именно нещо, което липсва и в съобщението за бъдещата търговска политика на Съюза. Търговията няма просто нужда от е, стабилна рамка и от открити пазари, имаме нужда също така и от е, сигурност на планирането. Много често се говори за общата система за преференции. В тези рамки се казва, че утре ще намалим митата за съответни продукти за държава Хикс или Y с толкова процента и така нататък и автоматично ще получим някаква изгода. Обаче всичко това трябва да се разглежда в контекст. Кръговете за планиране в търговията са много дълги, циклите са много дълги. Например, в текстилния отрасъл видяхме, че през февруари и март месец търговците са отишли на съответните изложения, избрали са си продуктите и след това едва август месец тези стоки преминават през митниците. А междувременно са въведени квоти или тарифни бариери и в крайна сметка всичко, което беше направено от търговците, просто се проваля. 80 милиона текстилни продукти бяха блокирани на границата. На времето политиците просто не са разбрали колко е важно търговията да разполага с по-сигурно планиране и да се радва с на правна сигурност. Аз искам парламента да помни това и всеки път да мисли за това, когато парламента обсъжда търговски въпроси. Тук имаме много общи точки с и други отрасли. Предвидимостта е много важна. Правната сигурност на планирането. Освен това, схемите за митнически преференции. Настоящата схема би трябвало да бъде продължена с две години, за да може парламента наистина спокойно да провежда преговорите си и да имаме всички време да се приспособим към новостите. Такава една политика ще позволи на търговията да планира дейностите си и това е в интерес на предприемачите и на търговците. Това е в интерес и на европейската промишленост и на третите страни. Друг пример за антидъмпинговите мерки. Там също имаме нужда от правна сигурност и от предвидимост и от планиране. Днес търговеца вече няма възможност да действа веднага щом се появи антидъмпиковата мярка и се публикува в официален вестник. Това е много важно, защото когато има антидъмпигово мито, което излезе в официалния вестник, стоката вече е на кораба, на кораба, който идва от Азия. И аз като търговец вече не, не мога, в крайна сметка, да се основа на интереса си. Извинявайте, аз не се превиших времето си за изказване. Извинявам се наистина, но съм готов е, да представя пред Европейския парламент писменно повече подробности по точките, които, е, по които говорих устно. Благодаря ви. Well, we have still some time left. Uh, hearings are meant. изслушванията са възможност да изслушаме нашите гости, да научим много от тях, те да е, обменят мнения между себе си, но и възможност за членове на комисията да зададат въпроси. Искам да кажа на нашите гости, че по повод а, първата година от Лисабонския договор. Ще има едно, един малък коктейл. След това, а, след това заседание всички са поканени. Така че останете с нас а, да пиеме по чаша шампанско и да си поговорим така помежду си. Благодаря много за а, изключително интересните изказвания. Всички присъстващи тук много са научили от вас. Аз а, се възползвам от това, че имаме време. Някой има ли някакво, някакъв въпрос да зададе? Или пък да направи някаква бележка? Господин Сташни от ТНП. Благодаря, господин председател. А, така <laughs> няма много колеги тук, но аз за това бързах да се върна. Искам да се върна към началото. Понеже в началото на, началото на заседанието беше много важно, имахме и друга работа, но нашите сътрудници останаха тук. Но по силата на Лисабонския договор е, ние сме затрупани от работа. Това нашата количеството работа се удвои, оттрои. И Наистина, тук бе направено предложение за увеличаване броя на членовете на тази комисия. Мисля, че така това, което чудохме, са много интересни и ще продължиме да бъдем в връзка с всички заинтересовани групи по интереси, представители на групи, за да можем наистина, когато взимаме решения, да, да, тези решения да бъдат информирани. Обединената левица. Благодаря, господин председател. Аз бих искал да благодаря на ораторите. А, виждам, че всички те или разбират каква е а, каква е точно нашата работа. Това означава, че на практика от Лисабонския договор са проистекли нови права. Какво означава това също? че вече става, а, може би, по-явно, по-ясно какви са отношенията между различните институции и по този начин вече ще можем да включим и външната а, търговия, международната търговия а, да се впише в а, точно тази връзка. Значи, защото знаеме, че, че политиката в, по международна търговия не е търговия сама о себе си, а, а, а просто политика за създаване на благосъстояние и за подпомагане на участниците в тази търговия а, и да се подпомогне социалното развитие на раз, различните участващи страни. Така че всичко това са много, това е една многоаспектна политика и международната търговия е един инструмент за постигане на тези цели. Радвам се, че господин Дженкинс се позова на социалния аспект на uh, международната търговия. Също така започнахме да разгледаме проблеми и всички са, всички вече го разбират и това, това, това нещо става по-явно, това това излизане наяве. Опитваме се точно да свържеме а, е, международната търговия с, с всички други от всички други области, екологията, опазването на околната среда, социална и така нататък. И а, е, защо защото има а, е, безкраен брой злободневни проблеми, по които трябва да, размишляваме и да видим по какъв начин търговията се вписва и е в взаимоотношения с тези проблеми до какъв, и по какъв начин може да помогне за решаването им. И точно включително и отношенията между Европейския съюз и другите страни също се вписва в цялата тази е, цялото това виждане, в цялата тази перспектива и и може би ще трябва и да, да, да, да, да, да помислиме малко повече и по-така по-широкомащабно за ролята на търговията в цялостната економическа политика. И може би трябва да помислиме дали нашата стратегия и дали нашата, нашия подход върви в, е, по правилна, е в правилната посока, дали в крайна сметка сами, самия наш комис... самата наша комисия се вписва в цялостната тази стратегия, къде и как. Но това, е, това са перспективите за, за, за бъдеще. Много от идеите, кое, които бяха представени тук, трябва да бъдат обект на по-нататъчно размишление, развиване и да помислиме наистина всички как можем да допринесеме за реструктурирането на международната търговия. Благодаря. Нека и аз да изразя своите впечатления като председател на тази комисия и като човек, който все пак следи промените е, в, е, след Лисабонския договор. Казвахъл съм винаги, че Лисабонския договор направи революция в своята област – И а, както било то в компетенциите на Европейския съюз, така и в парламентаризацията на някои политики. И в самите политики като цяло и във външните отношения на Европейския съюз. И също така за новите режими и прилагането на правилата ex ante. Конституциите говорят за правни принципи, за правни разпоредби, правила, норми, но тук не става въпрос само за регламентиране на поведението на политическите органи. За тази цел имаме и между институционални споразумения, както и много други организации. Мисля, че започнахме, установявайки между институционални споразумения относно ролята на тези институции отвъд самите договори. И някои от договорите, които успяхме да създадем, с споразуменията, с съвета, с комисията, са всъщност как начин да облечем а, конституцията в а, дрехи, да я направим жива от плът и кръв. Идеята е да отидем възможно най-далеч това отношение. И мисля, че унгарското председателство ще продължи в същата насока. Това е конкретен пример как трябва да процедират, как трябва да функционират между институционалните споразумения на различни нива. Разбира се, най-видимите промени засягат функционирането на парламента преди Лисабонския договор политиката беше, че Европейския парламент нямаше кой знае какви законодателни компетенции. Вярно, че бяхме в партньорство с комисията и съвета. Но имаме сега много по-големи възможности. И мисля, че тези промени днес са съвсем очевидни. И ако се поставим с предишната ситуация, и това, което е съществувало преди Лисабонския договор, ще видим подобренията. И в това отношение смятам, че Европейския парламент има много повече мощ, много повече власт, отколкото някога националните парламенти са имали. дори и страните да са били членки на Европейския съюз. Имали сме една система на предимно влияние на правителствата и това означава, че всяко правителство, както знаете по принцип, има мнозинство в парламента си, в националния парламент. И Следователно, решенията се вземат от правителствата. Що се отнася до търговските споразумения, стандартната практика беше крайният етап от тези споразумения да се а, преговаря от правителствата. Парламентите дори не са знаели какво става. Днес сме в различна ситуация, защото договорите казват, че от началото до края на целия процес ние имаме право да получаваме информация относно всяка стъпка от напредъка на преговорите. И също така, защото, така както каза и, преждеговорящите, че няма всъщност е, връзка между изпълнителната власт и парламента. Няма политическа група, която да се чувства задължена да подкрепи всички решения на комисията или на дадено споразумение. Ние сме много, в много сходна ситуация с Американския конгрес. Политическата ситуация е в момент, в който Определено ситуацията е сходна с тази в Америка. И а, нещо друго важно. Трябва да видим как трите институции реагираха на, Европе... на Лисабонския договор. Парламента ние веднага взехме дадената ни възможност да а, се възползваме от новите си правомощия. Комисията също беше още по-умно от самото начало. Комисар Дегухт разбра веднага новата ситуация и се опита да развие с нас много тясно сътрудничество, нещо като съпричастност, дори срещу съвета. И съвета, според нас, беше последния, който разбра новата ситуация. Няма да говоря точно какви, какви писма сме разменили с различните председателства на съвета от, от влизането в сила на Лисабонския договор, но те не бяха толкова предвидливи. А, ние си дадохме много повече сметка относно промените, в Лисабон, които ще настъпят след Лисабонския договор – един от нашите експерти каза справо, че Лисабонският договор всъщност е прехвърляне на правомощията. И мисля, че съвета загуби правомощия и все още не е разбрал до каква степен е загубил правомощия и все още не се е адаптирал към новата рамка на Лисабонския договор. Нека да привлека вниманието ви към една точка, на която не сме обърнали особено внимание, а именно а, изграждането на политиките. Защото те не са само свързани с инициативи, споразумения и така нататък, а относно дефиниция на търговската политика като цяло, целите, приоритетите и съответно кой прилага тези елементи на практика. Комисията, чрез документите си, да, го прави до някъде. Но ролята на парламента е много важна. Ние сме живата институция на Европейския съюз, която представя всички държави членки, всички граждани. И именно това е от първостепенна важност, според мен. И има много важни документи на комисията в това отношение по търговската политика и по политиката за инвестиции. Тези документи не могат да бъдат разбрани, ако не се водят дискусии тук, в парламента предварително. И днес проведохме първата, първата обмяна на мнения относно нашата оценка върху документите на комисията. Така че не подценявайте този по-незабележим аспект на а, Лисабонския договор. Другата основна промяна е, че търговската политика вече не се разглежда изолирано, а в рамките и на външната политика на Европейския съюз. Последиците от това са много видими. Например, дискусиите по споразумение с свободна търговия с Колумбия. Голям брой политически групи от този парламент повдигнаха много големи а, несъгласия с това споразумение. Според тях, липсва внимание към, например, стандартите на труда и човешките права при сключването на това споразумение. Та, един от аргументите тук беше свързани с, с Пакистан. И търговските преференции. Но това, което е важно тук е, че ние се съсредоточихме не само върху търговската страна на въпроса, но и върху всички останали. Нека да не забравяме, че там има и други проблеми. Така че Европейския съюз по този начин използва търговската политика, за да подпомага и да насърчава развитието на различните страни. И Например, следващия път, когато има цунами или земетресение някъде, Европейския съюз отново ще предприеме търговски инициативи, за да изпълним 100% политическите цели на Европейския съюз. Нашата оценка на тези действия са част от доктрината ни, която се пита до каква степен и с какви критерии ние трябва да използваме търговските механизми, за да, изпол... за да постигнем политически цели. И накрая най-малката промяна, най-малко забележимата промяна до сега прилагането винаги се, на правилата винаги е ставало съвета и, парламент, и комисията. А сега имаме промяна. До сега съвета винаги сам си решаваше как ще се прилагат търговските политики. И се опитваше да контролира цялото, цялата практика на тези а, правила. Но сега вече нещата няма да продължат така. Това е голяма промяна. И това е осъзнаване на последиците от Лисабонския договор. Това е част от новата регулация за прилагане на политиките. И в това отношение съветът винаги се е опитвал да остави, така да се каже, ясен свой отпечатък в всяко едно споразумение и прилагането му. Особено споразуменията за, примерно, свободна търговия и, и други. Но няма да се влизам в повече детайли. И мисля, че Имахме много интересни дискусии. Аз като председател на тази комисия имам нужда от вашето сътрудничество, разбира се. И мисля, че се борихме успешно за нашата роля в търговската политика. Не сме напълно готови все още това отношение, но тук един от колегите е споменал писмото на комисаря Дегухт относно новите прехвърляния на правомощия между парламента и комисията. Аз няма да цитирам писмата, които аз съм получил и които съм разменил с комисаря Дегухт. Като председател на комисията по търговията, но това са ясни доказателства за а, същинското земетресение, което донесе Лисабонския договор. И искам да помоля нашите участници за последни забележки и заключения, така че да приключим след това нашето изслушване няколко минути за тези, които искат да добавят нещо. Давам ви думата. Who? Yes, please. Господин председател, благодаря ви. Само един коментар по първия въпрос, който беше зададен за повече числен състав в комисията и повече помощ за вашата комисия. Много от нас в момента, в който бе създаден, бе прият Лисабонския договор, вече си, дадах, си дадахме сметка, че ще има много повече много информация. И, е, но за да може подобна е, информация е, да бъде е, обработена, трябва да се срещате, да се създавате по-често. Защото вие разполагате с толкова информация, колкото и държавите членки. А държавите членки на различни равнища се срещат всяка седмица, се дават всяка седмица. Така че ще трябва да се помисли по какъв начин трябва, може да се справите с този проблем.